Good afternoon, everybody. Thank you for being here. Let's get started with the usual point of the... Нека да започнем най-напред с приемането на дневния ред. Ако нямате възражения, четаме, че дневния ред е прият. Второто полезно нещо, което я направя, е са съобщенията на председателя. Първо, езиковият режим превод е осигурен на всички официални езици, с изключение на ирландски и латвийски. Трябва също да одобрим препоръките на координаторите, номиниране на докладчици. Докладът на Либе относно сериозни нарушения на върховенството на закона от Република Полша Председателят на Лива ще поеме този доклад. Второ, доклади по становище. Госпожа Тери Рентке е номинирана за докладчик по становище на Ливе относно преговорите с съвета по предложението за защита на бюджета на Съюза в случай на широко разпространени недостатъци по отношение на върховенството на закона. Ако нямате възражения, можем да утвърдим тези докладчици. На следващо място, точка трета от съобщенията на председателя е свързана с делегирани и актове, актове за изпълнение. Проекто решение свързани с решението за изпълнение от страна на комисията номер 6336 относно вътрешният фонд за сигурност. Вие имате информация за този делегиран акт. Можете да намерите повече информация в бюлетина на комисията Либе от 11 октомври тази, готова, тази година. Крайния срок за възражение е 22 октомври. Също решение за изпълнение относно изпълнението на програмата в областта на правосъдието и на, за приемане на работната програма за 2020 година. Вие също разполагате с информация в бюлетина на Либе. Беше определен вътрешен срок за изразяване на възражения до 22 октомври. Това бяха съобщенията на председателя. Сега можем да пристъпим към същинския ни дневен ред за днес, като започнем с трета точка. Това е доклада за Европейската гранична и брегова охрана. Докладчик е нашият колега Роберта Мецола. Беше, бяха внесени корекции и тук става дума за сериозен законодателен акт. Политическата работа беше свършена по време на предходния мандат от 2014-2019 година но официалните преговори не бяха възможни, тъй като приключи мандата. Трябва да се направи преглед на регламента за Европейската гранична и брегова охрана с създаването на 10 000 поста за гранични служители, които да са в тази агенция. Също беше направен преглед на езиковите версии, но това не можа да стане по време на предходния мандат. И сега пред нас имаме а, корекциите. Текста на тези корекции са пред вас. Разполагате с всички езикови версии от миналата седмица. Това е технически е, въпрос. И за това ще дам е, думата на докладчика ни Роберта Мецола, за да представи текста. Имате думата. Благодаря, господин председател. Както беше казано по-рано, беше направено предложение за коригиране на регламента за европейска гранична и брегова охрана в края на миналата година. За 6 месеца ние направихме невъзможното, постигнахме вътрешно съгласие, има мнозинство в Европейския парламент. Освен това, се умяхме да постигнем съгласие по време на предходното председателство, което беше на Румъния и сега при сегашното председателство на Финландия. Освен това, успяхме да постигнем съгласие по досието и да гласуваме по него малко преди да приключи процедурата. Сега процедурата изисква да преразгледаме текста, за да се избегнат грешки това изисква да бъдат внесени някои пояснения. Това изисква да се промени номерирането на някои от параграфите, тъй като имаше някои заличайни текстове. Тази процедура не можа да се осъществи преди да се гласува в комисията Либе и в пленарна зала, тъй като е необходимо много-много време за това. Този преглед отне доста време и едва днес можем да представим този документ с корекциите по Европейската гранична и брегова охрана в комисията Либе, за да можем да приключим законодателната процедура. Този регламент ще може да влезе в сила през едните седмици, за да може тази агенция да започне да работи по изпълнението на регламента. Политически беше много важно, че успяхме да постигнем съгласие миналия март и направихме извод, че агенцията ще разполага с 10 000 гранични служители, които да извършват много широко обхватната дейност, която е в ресора на тази агенция. Сътрудничеството между държавите членки и Frontex е укрепена освен това са въведени защитни механизми, свързани с спазването на основните права. Обръща се повече внимание на основните права. Подобрили сме механизма за подаване на жалби, както и за извършване на наблюдение върху спазването на правата на човека. Ще има такива наблюдатели, които ще следят дейността на Frontex в тази сфера. Този езиков преглед, с който разполагате, не променя политическото споразумение, което вече сме постигнали. В предходния мандат беше постигнато съгласие между мнозинството от депутатите в парламента. Това не се променя. Има промяна в член 73, където се позоваваме на един параграф, който вече не съществува. Освен това, в първия параграф на член 72 сме въвели нова формулировка, която отива по-далече от двустранните споразумения. Това не присъстваше в този член. Имаше някои други пропуски, които също са обхванати. Освен това, забелязахме, че в доста от членовете се позоваваме на едно и също понятие, като се използва различни думи. Например, за контрола по външните граници – или за контролирани граници. В други случаи се те други термини. В е, някои случаи се използва should вместо shall, трябва вместо може. Освен това сме коригирали езика. Всяко позоваване на персонала също е обект на проверка, за да може да се използва унифицирана терминология. Този документ е технически изменен, но не е променен в политически смисъл. Не е засегнато политическото споразумение, което вече сме постигнали. Сега трябва да направим така, че изпълнението на регламента да започне максимално скоро и политическото споразумение между Комисията, Европейският парламент и съвета да влезе в сила и да се гарантира сигурността на европейските граници. Благодаря, госпожо Мецола, за това обяснение. Да, това е действително технически аспект и понякога подобни технически аспекти трудно могат да бъдат обяснени, но сега вече разполагаме с тези изменения. Имате ли някакви забележки? Ако нямате... Yes, we, we may accept the, the, the because можем да приемем внесените корекции, защото, както вече беше казано, тези корекции са от техническо естество. И правилника за дейността позволява подобно нещо, да има внасяне на корекции. Conformity. Надявам се, че нашата комисия може да утвърди тези корекции. Ако това действително е така, ще отбележим, че комисията е разгледала тези промени, технически изменения и че отчитаме, че е имало някакви допуснати грешки по време на процедурата и че те ще бъдат надлежно коригирани. Така както е предвидено в нашия правилник. В продължение службата за пленарните заседания ще обяви тези корекции – на следващото сесия в Страсбург, на второто пленарно заседание, което този месец е в Страсбург. Ако сте съгласни, приключваме по тази точка от дневния ред. Следващата точка е именно актуално състояние във връзка с текущи въпроси от сферата на правосъдието и вътрешните работи, което предвижда обмяна на мнение с Европейската комисия и председателството на съвета, но това е предвидено за след 10 минути. Бяхме предвидели, изглежда, повече от нужното време по точката за техническите корекции, така че ще трябва да изчакаме. Ще прекратим заседанието за 10 минути, за да могат нашите гости да пристигнат. И така, след 10 минути ще продължим. for your patience. Thank you for... Моля за вашето търпение. Можем да започнем. Въпреки, че госпожа Мишу, която също е поканена тук на трибуната, за да представи гледната точка на Генерална дирекция вътрешни работи, не е тук, но можем да започнем с нашите госторатори но нека първо да въведа следваща точка от дневния ред. Миналата седмица министрите на вътрешните работи и правосъдието се срещнаха в Люксембург, за да обсъдят въпроси, които са важни и са от особен интерес за Европейския парламент. Както и в миналото, Европейският парламент заедно с съвета и комисията обменят мнение в някои от случаите след заседание на съвета по правосъдие и вътрешни работи, особено когато става дума за важни въпроси, които са били на дневен ред. Днес ние имаме удоволствието да приветстваме с добре дошли представителите на председателството на съвета и на комисията, за да споделят своите виждания по темите, които са били разисквани на последният съвет по правосъдие и вътрешни работи. Ето защо искам да приветствам като представители на председателството директорът Лаура Или Вакури от Финландското министерство на вътрешните работи и съветник Мария Картила, която е от Финландското постоянно представителство. От името на Европейската комисия имаме удоволствието да приветстваме двама генерални директори Параскеви Мишу, който е генерален директор на Генерална дирекция вътрешни работи и директор Тина Астола от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. Нека сега да кажа как предвиждаме да протече дискусията, тъй като темите са много. Предлагам председателството да се спре на следните теми. Вътрешни работи, миграция, издирване и спасяване, хибридни заплахи, използване на нови технологии, в областта на правосъдието, общи ценности, Европейската конвенция за правата на човека, все още предстои Съюза да се присъедини към нея, основните права, действия срещу корупцията. Това ще помогне на поканените да се фокусират върху тези теми и да отговорят е, на въпросите, които имаме към тях. Ще започна с кратки встъпителни изказвания от името на съвета и на комисията. Предлагам да започнем от председателството, да изслушаме първо представителите на вътрешните работи на съвета и след това да обърне внимание и на Генерална дирекция правосъдие, тъй като все още очакваме госпожа Мишо да дойде. Ще дадем възможност да пристигне. До тогава обаче бих искал да дам думата на, на представителите на председателството на съвета Давам думата на Мартила Картила. А, госпожа Мишо вече е тук. Добре е дошла. Благодаря, уважаеми депутати от Европейския парламент. Добър ден. Благодаря ви за поканата да ви представя работата, която се извършва в областта на правосъдието. Ана Мария Хериксон, министър на правосъдието на Финландия, представи пред вашата комисия приоритетите на финландското председателство и подчерта какъв е ангажимента на председателството да се отстояват общите ни европейски ценности. Върховенството на, с, върховенството на закона е спойката между всички останали въпроси. Тази комисия е наясно и е допринесе много в тази насока. Тази тема силно присъства в приоритетите на финландското председателство. Ние търсим по-добри начини да се гарантира спазването на общите ценности от страна на държавите членки и да се избягват евентуални проблеми. Освен това, призоваваме за по-ефикасна борба с корупцията, която подкопава основите и ценностите и правилата на Европейския съюз, доверието на обществеността и също и финансовото управление. Министрите на правосъдието на Европейския съюз разгледаха тези теми в понеделник на заседанието си преди една седмица. Аз ще подчертая сега три области, в които успяхме да постигнем напредък по време на нашето председателство. Първо, съветът потвърди своят ангажимент да продължи усилията за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека. Освен това, предвижда и допълнителни директиви в тази област. Това е липсващото зветно в рамката за основните права в Европейския съюз. Знаете, че преговорите се водят от години и се радваме, че е, сега можем да продължим по-нататък. В скоро бъдеще ще се подновят преговорите. Председателството възнамерява да представи допълнителните директиви на Европейския парламент в близко бъдеще. На второ място имаше заключение на съвета относно изпълнението на Европейската харта по основните права. Тя от 10 години вече е задължителна и тя е съществена част от рамката на Европейския съюз. Ние искаме тя да получи надлежно внимание. В заключение съветът е, посочва, че въпросите, свързани с е, е, недискриминирането заслужават допълнително внимание и че трябва да се полагат повече усилия за борба срещу всички форми на дискриминация. Важна роля играят в това отношение гражданските организации. Съветът поема ангажимент да провежда годишен диалог и обмяна на добри практики по хартата, за да се гарантира ефикасното изпълнение на основните права на национално ниво. Освен това, министрите обсъдиха бъдещи предизвикателства пред основните права. Една от темите, която се обсъди, се отнася до това, че тези права понякога ги вземаме за даденост. Обсъдихме много от предизвикателствата, свързани с цифровизацията, с езика на омразата. На трето място Министрите на правосъдието обърнаха особено внимание на борбата срещу корупцията в Европейския съюз. Обсъдиха няколко от аспектите на базата на документ, изготвен от председателството. Обсъждането на въпросите за корупцията е част от една по-широка тема, която започнахме да обсъждаме на неформалната среща на министрите на правосъдието в Хелзинки през юли. Става дома за ролята на министрите на правосъдието в областта на върховенството на закона. Корупцията е сериозен проблем и той трябва да се решава в своята цялост във всички държави членки. За Европейския съюз това е особено важен въпрос, като се има предвид общите ни интереси, за да се гарантира взаимното доверие между нас. Дискусията беше много добра. Голяма част от министрите подкрепиха един цялостен подход за борба с корупцията. Някои от министрите подчертаха нуждата да се даде допълнителна добавена стоеност от Европейския съюз, да се използва цялата налична информация на международно ниво. Като цяло, ние трябва да работим за повече синергия и повече координация. Знаете, че комисията предложи въпроса за корупцията да бъде част от цикъла за обсъждане на върховенството на закона. Европейския съюз би трябвало да, вод, да а, дава личен пример в международен план. Относно присъединяването на Европейския съюз към Греко в качеството си наблюдател също беше обсъдено. Имаше призиви Европейския съюз да стане пълноправен член на Греко. В този контекст обсъдихме директивата за видовия кодекс, както и създаването на Европейска прокуратура. Това ще бъдат ключови инструменти в борбата с... срещу корупцията. И в заключение бих искала да напомня това, което каза на министъра на правосъдието през септември вашата комисия. Тя отбеляза, че по други въпроси обръщаме сериозно внимание на нашето председателство. И става дума преди всичко за прозрачност. Някои от точките от дневния ред на съвета миналата седмица бяха обсъждани публично, свързани с върховенството на закона и основните права. По-прозрачно вземане на решения ще доближи повече Европейския съюз до гражданите. Благодаря ви. Финландското председателство възнамерява да продължи доброто сътрудничество с вас през едните месеци. Да, благодаря ви. А сега ще дадам думата на госпожа Астола, е, която е, ще представи всичко направено по време на вътрешните работи и заседанието на министрите. Да, е, благодаря за поканата да поговорим по въпросите, които бяха обсъдени на съвета ПВР и които са от ресора на вашата парламентарна комисия. Благодаря за желанието да си сътрудничим. Ние също заявихме такова желание в рамките на нашите правомощи и през нашия мандат е, в името на е, благото на нашите граждани да поддържаме е, тясно сътрудничество с вашата комисия. Мария Карчева спомена вече е, предстоящото е, влизане в действие на <clears throat> правния акт за Европейската прокуратура. Това, което е особено важно за нас е, е да постигнем напредък във връзка с ролята на Европейската прокуратура комисията насърчи държавите членки, които все още не са определили е, своите кандидати за Европейската прокуратура, да го направят колкото е възможно по-бързо. Съответно, държавите членки би трябвало в своята съдебна система да направят необходимите промени, както и в националното законодателство във връзка с защитата на финансовите интереси на Съюза и директивата за така наречената ПИС защита на финансовите интереси на Съюза. Ние напълно подкрепяме новия регламент за Евроюст, който ще започне да действа през декември тази година. Надяваме се, че е, Европейския съюз ще може да бъде много по-ефективен в борбата срещу тероризма, трафика на хората, е, мигранти, е, нелегален трафик с мигранти и други. Необходимо е да засилим съдебното сътрудничество по пътя на новите технологии. Естествено, като си даваме сметка и за някои рискове и заплахи. Във връзка с електронните доказателства, комисията вече преговаря с САЩ и докладва за резултатите от първия кръг на преговорите, както ще прави и след всеки етап, завършен етап на преговорите. Много важно, естествено, е да се представят позициите и на двете страни, е, участващи в преговорите. През април 2018 е, година комисията представи на съвета е, своята първоначална позиция за преговорите във връзка с електронните доказателства и е, разгледахме е, някои аспекти, свързани с е, процедурата. Докладчикът е госпожа Сипа. Тя също участва интензивно в тези разговори. Първия кръг на преговорите е концентриран върху личните данни, защита на данните, правни процедури. Договорено е с е, САЩ е, да се продължи интензивно с разговори през следващите месеци. На 6 ноември е вторият кръг от преговорите. Надяваме се че преди съвета на министрите през декември ще можем да е, отчетем значителен напредък. Мария говори вече за основните права, за присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека на съвета на Европа. Аз се надявам, че всичко това ще стане и в контекста на 10 годишния юбилей от е, Хартата за правата на човека прилагането на кодекса е, за поведение, е, най-вече с оглед на е, словото на омразата. През май 2016 година бе прият кодекса за поведение. 96 от платформите в е, Европейския съюз, е, които работят онлайн, са засегнати от словото на образата. Има за е, установена процедура за подаване на сигнали в случаите, в които постъпва такова съдържание или такова послание, което може да се нарече слово на образата. Това е единият момент с регистрирането на, тези, на това съдържание, но вторият момент е свързан с сътрудничеството с предприятия, с компании, с оператори в мрежата. През 2016 само 28% от съдържанието е отстрадено, докато сега вече можем да се похвалим с 72% и е, е около 80% от е, това съдържание се отстранява още в рамките на първите 24 е, до 48 часа след подаване на сигнала. По този начин ние предпазваме е, обществеността от е, подобно съдържание в интернет. Е, сътрудничеството с е, ИТ компаниите, с гражданското общество, с се оказа е, много важно в рамките на кампанията за информиране, за осведомяване на обществото. Е, изключително важно е, естествено, да продължим обмена на знания и информация. Напредък се постига, но ще трябва да продължим с внимателното наблюдение и е, мерките срещу разпространението на словото на омразата. Е, връзките е, на подобни послания и подобно съдържание в интернет с крайно десни екстремистски настроени групи и терористи продължава да бъде в центъра на вниманието ни. Изключително важно е, естествено е и правоохранителните и правораздавателните органи да разполагат с необходимата техника и електронни системи за информиране. И взимане под внимание в тяхната дейност на подобно съдържание. Всичко това, естествено, ще продължи да бъде в центъра на вниманието на съвета ПВР и през следващите месеци. Благодаря. Благодаря на представителите на финландското председателство. А сега ще чем и позицията на комисията. Още повече, че е, става дума за току-що завършилия миналата седмица съвет е, по правосъдие и вътрешни работи, така че ще следваме същият е, ред. Госпожа е, Тина Астова от Генерална дирекция правосъдие и след това госпожа Мишо, Генерална дирекция вътрешни работи. Благодаря ви, господин председател. Е, благодаря за поканата и за възможността да говоря от името на Генерална дирекция правосъдие. Благодаря и на финландското председателство и неговите представители тук. в рамките на е, институционалния цикъл. Финландското, Финландия пое председателството, както знаете, в е, началото на юли и е, е, от самото на начало ние задълбочено работим по досиетата във връзка с ресора правосъди и вътрешни работи. Ще се спра на три основни теми, които финанското председателство посочи като основни теми за сферата на вътрешните работи. Започвам с издирването и спасяването, т.е. миграция летните месеци, както и ранните есенни месеци, създадоха основание за допълнителни тревоги. Нараства броя на мигрантите, пристигащи на гръцките острови. 11500 за септември. Е, това е най-високата цифра, констатирана от момента на подписването на споразумението с Турция. Гръцките власти се ангажираха да подобрят процедурата в горещите точки и на място комисията и агенциите на Европейския съюз планират предоставяне на допълнителна помощ. И междувременно вече се очертават желаещи сред държавите членки, които проявиха готовност да предоставят допълнителна помощ тъй като нараства броят на а, мигрантите в пристигащи в Турция, а, напрежението се увеличава и в Турция. Повечето от а, мигрантите а, пристигащи в Турция живеят в, е, при тежки условия и аз мисля, че това ще бъде една от е, темите на е, съвета тази седмица. Италия, Малта, Германия и Франция се споразумяха да предоставят помощ, приемайки определен брой мигранти от пристигащите е, в средиземноморските страни. И докато разбирането и е, желанието за помощ очевидно все още е, не е достатъчно голямо, ние би трябвало да е, е, сме сигурни, че е, желанието да се приема част от слизащите на брега от корабите, които спасяват мигранти по море, няма да влуши повече ситуацията във връзка с миграцията. Е, финландското председателство се надява, че и други държави членки ще пожелаят да се включат в този пилотен проект и ще пожелаят да подкрепят е, е, държавите, които са подложени на най-голям натиск и ще допринесат по този начин и за формирането на една обща политика в областта на убежището и миграцията на Европейския съюз. Ако ние успеем да овладеем ситуацията по един от маршрутите, ще можем да прехвърлим този пилотен опит и по отношение на другите маршрути. Нека да кажем няколко думи и за технологиите. Е, осведомеността за нарастващите е, хибридни заплахи е, е приоритет за Европейския съюз през следващите години. Дезинформацията по отношение на хибридните заплахи подлага на по-голяма опасност населението Необходими са е, повече средства, технически, използване на нови технологии. Министрите на е, равнище съвет е, насърчиха държавите членки да гарантират необходимата помощ за идентифициране, за разкриване на хибридните заплахи и за тяхното предотвратяване и борбата срещу тях. Установява се и е, е, сериозно неблагоприятно въздействие в резултат на дезинформираност. Е, всичко това се отразява неблагоприятно на работата на полицейските, на е, съдебните органи. Създава се ситуации на паника, на дезориентиране, на хаос. И накрая няколко думи за новите технологии. Нужден е нов подход е, по отношение на вътрешната сигурност на Европейския съюз. Финландското председателство отделя особено внимание на тази тема – и смята, че е, правоохранителните органи в Европейския съюз трябва да играят проактивна роля по отношение на новите технологии, е, извличайки максимална полза от тях и е, ограничавайки риска, който проистича от използването на новите технологии до максимум. Когато се разработват нови технологии и работа в нови мрежи, във връзка с безопасността на данните, сигурността на данните и на инфраструктурата, трябва да се предприемат естествено надежни мерки за защита. По отношение на сигурността на бъдещите ни е, електронни системи и работата в мрежа, е, Европейският съюз ще трябва да изиграе най-съществената роля. Ние е, само работейки в на основата на новите технологии, но без риск от изтичане на информация, ще можем да извлечем максимална полза. Една обща структура във връзка с новите технологии, в която да съществува една платформа за нови технологии и иновации под ръководството на Европол, но съчетавайки опита и познанията на всички звена в, на европейско равнище, които имат отношение към новите технологии, ще доведе до повече ефективност. И така, благодаря още веднъж за възможността да ви запознае с резултатите от работата на съвета по ПВР и се надявам, че ще продължим с дискусията. Преди да преминем към дискусия, нека да чуем и представителката на Генерална дирекция вътрешни работи. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Много се радвам, че съм тук и мога да допълня казаното от колегите за втория ден на съвета по външни отношения. Аз ще говоря само за тези области, които допълват казаното от колегите. На първо място Министрите и комисията подкрепят цялостните заключения на съвета за борба срещу сексуалното посегателство срещу деца. Смятам, че ние постигнахме добри резултати, за да предотвратяваме и разследваме тези ужасяващи престъпления и да оказваме по-добра защита на жертвите. Всички държави членки бях, поеха единодушен ангажимент и от холандската делегация, холандския министр, чухме за мерките предприяти в Холандия. Нека да ви кажа какъв беше резултатът от дискусиите по тази точка. Много е важно да се говори с един глас срещу тези престъпления и да се приемат заключения. От наша страна, като комисия, ние работим по изпълнението на директивата. Второ, проведахме разговори за десните екстремисти. Това е явление, което се разпространява и е заплаха за европейските ценности. Следователно налага реакция на европейско ниво. Не от давнашните събития в Германия показаха, че темата е актуална и ние трябва да засилим мерките. И тук и моят апел към вас във връзка с преговорите за терористичното съдържание онлайн. На 17 октомври, този четвъртък, ще се проведе първия трилог и е много важно да постигне максимално бързо споразумение. Друга част от днев, от приоритетите, свързани с сигурността, бяха споменати от преждеговорившите. Говорихме по досиетата за оперативна съвместимост. Ние искаме подхода да бъде структуриран е, във всички държави членки и не можем някои държави членки е, да не бележат е, същия напредък като останалите. Ако една държава членка изостане, ще изостане цялата система и затова ние ще подпомагаме държавите членки това да не се случи и ще посетим всички държави членки, за да видим къде има нужда от помощ, за да не се случи това. Говорихме за а, Европейската брегова и гранична охрана. Изпрат... Разработихме пътна карта, изпратиха на всички държави членки, за да бъдете запознати. Там са включени всички етапи и накрая за миграцията. Ние обсъдихме, както каза председателството, всички маршрути – Гръцката делегация повдигна въпроса за източно-средиземноморския маршрут и проблемите, свързани с засиления натиск през последния месец. Испанците говориха за потоците от западното Средиземноморие, Италия и Малта естествено се вълнуват за средно средизем, за централно средиземноморския маршрут. Обсъдихме декларация за спасително-издирвателни дейности. От наша гледна точка и съм убедена, че всички вие сте съгласни, че комисията оказа оперативна подкрепа, координационна и финансова подкрепа за спасително издирвателните дейности и приветстваме стъпката предприета към по-устойчиви решения. Те ще доведат до разработването на пилотен проект, който в крайна сметка ще доведе до реформа на споразумението за обежище разговорите за миграцията показват, че ние трябва да намерим решение колкото може по-бързо. Не става дума само за един маршрут и разбира се, забравих да спомене Кипър. Става дума за всички маршрути и аз се надявам, че през следващите седмици ще имаме възможността да обсъдим с вас новият пакт за миграция, който ще представи комисията, като запазва голяма част от свършеното заедно с вас. От моя страна мога да ви кажа, че в Средземно море има нов кораб Ocean Viking с хиляда души и наскоро въз основа на тази декларация, не само за нея, ще започнем нова координация за пристигането му. Благодаря и аз съм на ваше разположение. Благодаря на всички гости, които представиха дейностите на съвета и комисията в областта на правосъдието и вътрешните работи. Сега започваме раз... дискусията. Ще започнем с присъстващите координатори, госпожа Мецо и господин Ленърс. Имате няколко минути. Благодаря мога да бъда кратка. Искам да благодаря на финландското председателство за ангажираността ми. Благодаря и на генералния директор за актуалната информация. И имам два въпроса. Когато говорите за държавите членки, които все още не са представили кандидати, за Европейската прокуратура. Има ли крайен срок и очакваме ли тези ограничени бройки да бъдат представени максимално бързо? Задад... Попитани ли са държавите членки, защо още не са спазани, спазили това изискване? Що се отнася до споразумението, госпожо Мишо? за декларацията между държавите членки. Нашата информация е, че това споразумение не е получило подкрепа в съвета по общи въпроси. Бихте ли ни казали какво възнамерява да направи комисията от тук нататък? Или пък още един път ще се блокира досието в съвета? От името на социалистите и демократите, госпожа Сипъл, благодаря, ще говоря на немски. Понякога се питам, защо изобщо обсъждаме тук въпросите? Питам се е, какво прави съвета. Ние е, взимаме решение, говорим за е, брегова и гранична охрана. Съветът също обсъжда нещата, казва да, да и след това нещата не се правят. И така, съвета взима някакво решение, обаче държавите членки се оказват, че всъщност не участват или поне не всички участват. И питам се какво става. Имаме един пакет за обежище на равнище Европейски съюз. Става дума за нещо, което вече е решено и прието, но то не се прилага. И тогава се питам, защо не си прекарваме по-добре някъде времето, вместо тук да си приказваме за някакви закони и правни актове, които се приемат, с, макар и с мъка, и след това не се прилагат. И така, в момента говорим за броя на мигрантите в Средиземно море за 11 500, които наскоро са пристигнали в Гърция. Но очевидно не си даваме сметка, че е, мигрантите стават все повече и е, държавите, от които те е, из, идват, всъщност са много по-големи и много по-многолюдни, отколкото държавите на Европейския съюз. Вижте какво прави Турция. Тя води война с Сирия и на територията на Сирия. И ние стоим и гледаме как една е, е, държава напада друга държава. Всички са изнервени е, и също времено е, най-много страхове и повод за невротични изживявания и страхови изживявания има една етническа група, която наричаме кюрди. И тези хора действително заслужават подкрипа. Парите, които даваме на турците, е, на Турция за какво се дават всъщност, дали действително се дават за беженците или за някакви нови оръжия. Да, говорим за това, че трябва да информираме гражданите за съдържание наситено с омраза, за словото на омразата в е, интернет но понякога говорим много повече за а, дезинформация и за слово на омразата, отколко и много по-малко за това, което става в реалността до нас. А, много често а, чуваме а, в крайна сметка и е, така, слово на омразата, понякога и насъскване срещу някого, е, дори от амвона в църквите. Погледнете какво става в Польша. И е, нека да помислим и за е, защитата на децата. Да, злоупотребата с деца за сексуални цели е, е нещо страшно. Госпожа Индал, благодаря на нашите гости, преди да им задам въпроси, нека да ви питам вас, господин председател, за формата на тази среща. Тук става дума за политическа отговорност. Uh, responsible people uh, and uh, with all the respect and the... При цялото ми уважение uh, към uh, експертите на подиума, мисля, че тук трябва да бъде представено политическото ниво. Е, тъй като е, те не могат да ни дадат политически отговор. Сега, по повдигнатите теми, много беше казано за прокуратурата. Една от моите тревоги е, че все още има значителна съпротива срещу е, прокуратурата и аз бих искала да попитам дали ще се предостави достатъчна подкрепа и обезпеченост, както от съвета, така и от комисията. И от нас, разбира се, и какво мислите за предложението членство в прокуратурата да бъде предварително условие за получаване на фондове слушал госпожа Астола за преговорите между Европейски съюз и САЩ за доказателства. Това е напълно преждевременно. Не е приемливо правата на европейските граждани да се договарят от чиновници при затворени врати, но това, което особено ме дразни, е, че не е взето нищо предвид от и, DPS. Отбелязвам, че вие вървите много бързо в преговорите за приемане на законодателство без да са предвидени достатъчни гаранции. Например, директивата за изпълнение на директива за защита на личните данни е, се изпълнява от 20 държави членки. Това означава, че 8 ползват рамковото решение от 2008 година. Това е неприемливо трябва да има предложение, вместо директивата да се приеме регламент за, изп... за издирвателно-спасителните работи и беженците. Не знам какво да кажа, след като чувам е, финското председателство заговори за засилваща се подкрепа и помощ на Турция. Турция започва война. Те възнамеряват да върнат 2 милиона беженци в Сирия. Всъщност те планират етническо прочистване. Ние говорим за силваща се помощ и сътрудничество. Имам чувство, че живеем на различни планети. Декларацията с Турция въобще не биваше да се приема. Сега господин Ердоган ни изнудва. Европа не знае как да реагира. Ние говорим за помощ и сътрудничество. Напълно погрешно. Сега за дезинформацията. Току-що приехме резолюция, но виждаме, че вчера след резултати, след като се обявиха резултати от изборите в Полша, виждаме, че директора на полската държавна телевизия присъстваше на празненството на партията Праведливост и партията Праведливост на Качийски. А ние тук говорим за справедливост и за медии. Така, сега не виждам нито госпожа Рентке, нито госпожа Търди, нито госпожа Ернст. Доколкото разбирам, Господин Прокачини също не е тук, за това, за това ще дам думата на госпожа Тардино. Благодаря. Във връзка с миграцията, във връзка с казаното от колегата за сътрудничеството с Турция, удивени сме от това, че в този исторически момент Европа продължава да смята, че може да говори за сътрудничество с Турция. Освен това, пак чуваме думи за споразумението от Малта. Той е, се представя като някакво голямо споразумение. Всъщност, нека да запомним, че то е постигна, подписано само от 4 държави членки, но 3 държави членки, които не могат да променят мнозинството, са казани, че са склонни да го подкрепят. Една... Нека да напомня, че всички... Сега тук ни се напомня, че трябва да направим повече, без да се предлага нищо. Други е, казват, е, че са положени усилия, но им е трудно да приемат споразумението от Малта за преразпределение на мигрантите. Големият успех, е, както го казват, говори се за това споразумение като пилотен проект. Много е късно да са толкова много години да приемаме пилотен проект. Обърнахме се към комисаря, не получихме отговор. Нямаме нужда адхок решение за всеки кораб. Имаме нужда за ефективно управление на това епохално явление. И моят въпрос е какво решение предлага Европа. Може би да остави сами е, страните на предна линия. Съжалявам, че говоря толкова за е, Турция, за Гърция, Италия, която е сред, сред първите, които дават е, решение. Да не забравяме, че преразпределението на доброволна основа, както е превидено в, в споразумението в Малта, е за лица от кораби от, на НПО. От пряк опит знаем, че повечето пристигат с частни кораби, а не кораби на НПО. Надявам се да получим отговор на поредния ни въпрос. Какво решение смята да даде Европа? Госпожа Ернст току-що пристигна. Искате ли да вземете дума. Разговаряме с съвета и комисията за съвета по правосъди и вътрешни работи. Да, скъпи колега, не винаги е много лесно да се предвидиш от А до Б точно в понеделник. Съжалявам, че закъснях, но имам въпроси към комисията. Три на брои. Какво възнамеряват да направят комисията и съвета, за да се разпределят ли контингента от Мория между повече държави членки, а не да да остават всичките в Гърция. И още нещо. В северните части на Сирия в момента се водят, водят военни действия. Турските военни части най-вероятно ще навлязат и по напред в страната. Можем да очакваме по-голям беженски поток от тези територии. Питам комисията и съвета. Смятате ли да така, помислите да забравите за известно време за споразумението с Турция и в крайна сметка да не давате възможност на Турция да ни изнудва. Аз мятам, че този подход и това споразумение е старомодно, устаряло и в крайна сметка позор за нас. Аз предлагам, нека да чуем сега кратки въпроси и отговори. Не повече от 30, въпрос, 30, 3 минути за въпроси и отговор, тъй като има и други желаящи. Можем да предвидим 20 минути повече, но вие трябва да съдействате. госпожа Стол. Аз ще се опитам да отговоря на двата въпроса. Първия за прокуратурата и второ за доказателствата за Европейската прокуратура и въпросът беше защо приемаме нови закони, след като от тях не следва нищо. По отношение на прокуратурата, ситуацията е... стои добре. Срокът все още е 2020 година. Много се радваме, че се постигна съгласие по името на председателят. Сега няколко страни все още не са представили кандидати. Срокът първоначално беше краят на марта, но сега в... сега ние комисията и съвета настояваме това да стане бързо. Няма срок, но мисля, че посланието е чуто. Що се отнася до съпротивата срещу самата прокуратура. Много се радваме, че толкова много държави членки вече са се присъединили е, скоро ще се присъедини и Швеция. Е, постигнали сме доста в сравнение с началните стъпки и този орган може да се окаже много е, важен. Що се отнася до средствата, това е в ръцете на държавите членки но аз не бих се притеснявала сега дали това да бъде предпоставка за европейските фондове. Знаете, че в момента договаряме финансовата рамка и вече има връзка с върховенството на закона и изразходването на европейски средства. Това е първата стъпка и ще видим как ще се развият нещата между Европейския съюз и САЩ. Е, се казва, че няма механизми за защита и всичко се договаря зад колисно. Ние, комисията казва много ясно, че е необходимо да следим как точно се развиват нещата. Новоизбраната председателка и комисарият споделя тази идея и новоизбраният комисар Рендерс също има категорична позиция. Сменя вече. Има един-два въпроса за Европейската прокуратура вече е, бяха дадени е, доста разяснения. Съветът е, от своя страна е готов да продължи сега след приемането на кандидатурата на новия главен прокурор. Сега по въпросите на вътрешните работи. Госпожа Вакури. Благодаря, господин председател. Повечето от въпросите, които бяха повдигнати от депутатите, свързани с вътрешните работи, се отнасяха за миграцията. Нека да се спре на тях, преди колегата Мишо да допълни казаното от мен. Ние считаме, че председателството е това, което трябва да гарантира никоя държава членка, която изпитва натиск, да не бъде оставена да се справя сама. Затова трябва да разгледаме всички маршрути в Средиземноморието, както стана на заседанието на съвета миналата седмица. Има различни маршрути и затова е ясно, че не може да има едно единствено решение за всички. Ето защо Италия, Малта, Франция и Германия получиха възможността да предложат пилотен проект. Изпълнението на проекта е в ръцете на Европейската комисия, която отговаря и за промотирането му. Що се отнася до останалите въпроси. Комисията и агенциите предвиждат допълнителна помощ. Комисията също го подчерта. По време на заседанието на съвета също бе стана ясно. Относно ситуацията извън границите на Съюза, особено в югоисточна посока, аз разбирам тук критиките. Действително, ситуацията буди тревоги. И именно това е причината, поради която външните министри на Европейския съюз и Европейският съвет ще разгледат тази седмица този въпрос. Министрите на вътрешните работи имат да играят роля от своя страна дори когато говорим за сътрудничество с държави извън Европейския съюз. Въпреки това обаче ще трябва да изчакаме разговорите на министрите на външните работи на Европейския съюз и заседанието на Европейския съвет. Комисията сигурно може да каже нещо повече за планирането в извънредни ситуации. Това е също в отговорностите на министрите на вътрешните работи, дали, независимо дали става за национално или европейско ниво. Сега дам думата на госпожа Мишо за да допълни. Имаме четири държави – Италия, Малта, Германия и Франция и редица други държави членки – които ще окажат подкрепа и заявиха, че могат да участват. Има редица държави и членки, които заявиха, че гледат положително на този проект, ще направят оценка, но всички заявиха, че очакват решения на ниво Европейския съюз, свързани с реформата в областта на обежището. Някои от тях повдигнаха въпроси, свързани с факторите, които привличат мигранти и че подобна декларация може да бъде такъв фактор. Започна оперализирането, особено тези, които бяха осъдени в Италия и в Малта още миналата година. Например, имаше миналия петък заседание по стандартните процедури за действие, по какъв начин да стане това в Малта, в Италия, кой ще помага, какво ще осигуряват ЕАЗО, Европол, комисията също и какви да бъдат сроковете. Ясно е, че за един месец е, всички, които търсят обеждане, трябва, обежище, трябва да е, бъдат преместени. Ние забелязваме е, обаче, че има забавене в презаселването. Освен това, както казах в началото, това е пилотен проект. На базата на него ще предложим по-трайно решение – това не е трайното решение, но то помага на държавите членки, които вземат участие в проекта, да разберат какви са условията за участие. И това е положителна стъпка към намирането на по-трайно решение. Относно Турция, средствата, които ние предоставяме, са за беженците в Турция, за учители в училищата, за храна. Ето защо Турция се оплаква, че ние не постигаме бърз напредък, тъй като ние плащаме месец за месец. Средствата са заделени, но те не се плащат поради забавенето от този вид. Ние продължаваме Миналата седмица въпросът беше обсъден. Комисията публикува информация също какви са проектите, които финансираме, какво точно плащаме. Това продължава и сега. Но за следващите стъпки това е въпрос, който ще се обсъжда с министрите на външните работи. Европейският съвет също ще обсъди ситуацията в Сирия и в зависимост от е, действията от Турция е, ще бъдат предприяти мерки, защото действията на Турция се заклеймяват е, от Европейския съюз. Това, което казахте за помощта, която ние оказваме на Гърция. Това са двустранни споразумения с държави членки за малнолетни и непълнолетни лица, които не са придружавани от възрастни и които се намират в Гърция. Ние искаме прехвърлянето на тези уязвими лица от островите към континенталната част. Сега търсим по-устойчиви решения заедно с Гърция те имат планове за реформа на националната система за обежище, за набиране на по-трайно решение в Гърция и на гръцките острове. От страна на комисията ние имаме план за извънредния ситуация, ако се случи нещо през едните седмици. Искам да ви уверя, че от техническа гледна точка ние нашите служби и агенциите обсъждаме въпроса с е, съвета и засегнатите държави членки, различните сценарии за едните седмици. Европол, както и Фронтекс, също ще участват е, на местата, където има влизане на такива мигранти където ще има контрол. Това се отнася за Гърция, за Италия, за Кипър, за Малта, за Испания. Тоест, ние обхващаме всички маршрути. Що се отнася до следващите стъпки? Ние споделяме мнението ви, че трябва да се намери трайно решение и ние работим за тази цел – Това, с което имаме към момента и това, което ще обсъдим с вас по-нататък. Председателят, предлагам сега да преминем към втория кръг въпроси и отговори, но вече просрочихме времето, а, така че ще дам думата на тези, които искат да се изкажат, но моля ви да се ограничите в рамките на една минута всеки, за да можем да наваксаме загубеното време. Клод Мораес има думата. Въпросите ми се отнасят до издирване и спасяване. Те получиха вече отговор, така че мога да ви спестя време, но мога да кажа нещо допълнително по хоризонталната директива срещу дискриминацията. Ще има заседание на съвета след 10 дни не знае дали за това отговаря генерален директор Мишо или генерален директор Астола. Следващата седмица ще имаме дебат в пленарна зала. Мисля, че това е много положително. Какво точно става? Може ли да ни предоставите малко информация по въпроса? Също проявявам интерес и към въпросите свързани с издирване и спасяване, но и други колеги вече заявиха интереса. Госпожин а, а, Жденовски. Следващия път трябва да сте по-стрикни към координаторите. Това е моето предложение. Имам само един много прост въпрос. Ние се борим за демокрация в целия свят. Преди една година се промени режима в Малдивите. Това е една малка, красива островна държава в Индийския океан – и сега искаме либерализиране на визовия режим с тази страна. Вие предвиждате ли либерализиране на визите за тази малка, красива държава, която се бори и ни подкрепя в битката срещу тероризма, както и в много други отношения? Thank you, Mr. Chair. Uh, after what uh, Madame Intvar след казаното за нашествието на Турция в Сирия, трудно е да си представим, че нещата ще продължат както обикновено. Присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека е било обсъден по време на заседанието на съвета миналата седмица. Какви конкретни действия предвижда съвета в идните седмици по отношение на преговорите за тази година? Морено Санчес има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, госпожа Мишу, вие казахте, що се отнася до разпределението на мигрантите, има спешна нужда от действия пред, предишния ми а, професионален живот преди една година, това също беше спешен въпрос. Има доста големи инициативи, а, които тръгнаха от малки инициативи, като тази, например, Шенген и други. Така че какво ще се направи, в какви срокове. Вие а, говорихте също и за непридружаваните малолетни лица. Кога можем да очакваме политика в това отношение? Господин Урек. Въпросът ми е към комисията и съвета. Вие в документа си казвате, че се предвижда борба срещу крайния екстремизъм, но вие не казахте нищо борбата срещу ислямския екстремизъм, нещо, което съществува в Европа и сериозна заплаха, както и борбата срещу левия екстремизъм където се говори за едно безкрайно равенство, но не равенство на възможностите, а имат предвид други неща. Това също е опасно за обществото. Всякакви видове екстремизъм, независимо дали от ляво, от дясно, религиозен или ислямски, трябва да бъде водена битка с него. Господин Ванен Трише. един въпрос към госпожа Мишу. Е, тя говори за десен екстремизъм, за слово на образата, за е, имаше един доклад е, на Държавна сигурност за това, че имаме 3500 десни екстремисти в един списък, който е после се оказа, че е, на практика е, това плаши и застрашава живота на стотици е, хора с ислямски происход и в Холандия, и в Германия има редица регистрирани повече от 10 000 в Нидерландия, в Германия 12 000. Става дума само за регистрираните екстремисти с склонност към използване на сила. Направен ли е, е анализ на риска е, във връзка с е, тези хора, които представляват една голяма заплаха? И нека да добавя още нещо. Полицейският синдикат в Белгия днес заяви, че се регистрират единствено представители на десните, на крайно десните организации, но на крайно левите не. Защо? Моля ви за кратки отговори. Първо, по аспектите свързани с правосъдието съвета, комисията, после това съвета по въпросите на вътрешните работи и комисията по въпросите на вътрешните работи. Но моля да бъдете кратки. Имаше и въпрос за директивата за равните възможности. Да, съществува отдавна такъв проект. Председателството счита, че следващата седмица ще се проведе дебат в съвета ЕПСКО. за да видим по какъв начин можем да работим по-нататък, за да постигнем напредък. В продължение на казаното, както каза кандидат-комисарят дали тя ще изчака резултатите от съвета ЕПСКО, след това ще прецени как да процедира по-нататък. Относно допълнителните директиви за водене на преговори по конвенциите, съветът трябва да вземе решение по въпроса. Що се отнася до речта на екстремистите. Ние сме против всякакви прояви на език на омразата, независимо от къде идва. Сега има нови предизвикателства, свързани а, между хейтерите и екстремни групи. Това е едно от новите предизвикателства. Разбира се, а, всички прояви на реч на омразата трябва да бъдат третирани по този начин. Относно аспектите, свързани с вътрешните работи. Благодаря. Относно крайният екстремизъм, председателството подчерта необходимостта да се обърне внимание на политически и идеологически мотивираният крайен екстремизъм във всичките му проявления – ние вече от години а, говорим за джихадистските заплахи, за екстремизъм. Също времено отбелязваме, че докладите напоследък показват, че крайният десен екстремизъм се засилва и това буди притеснения. На миналото заседание на съвета, миналата седмица, се обсъди този въпрос за десния крайен екстремизъм. Председателството обаче иска не да изключва, а да приобщава, така че ние искаме този въпрос да бъде обхванат в неговата цялост. И най-накрая, госпожа Мишо, искам само да допълня нещо. Повечето от въпроси вече получиха отговори относно политиката по отношение на непридружаваните малолетни лица. Ние имаме директива, която можем да прилагаме, но приоритет е да засилим действията си. Тази директива не само да се прилага, да бъдат преодолени и съществуващите слабости. Що се отнася до графика, ние работим усилено, очакваме да заработи новата комисия и ние заедно работим за това да имаме яснота как да процедираме до края на годината. Относно визовата политика, знаете, че насоките са променени. Разглеждаме конкретни държави, всяка държава сама за себе си. Благодаря ви. Благодаря за положените усилия да предоставите кратки отговори, въпреки че бяха поставени много въпроси. Благодаря на всички наши гости, представляващи Финландското председателство и Европейската комисия, двете генерални дирекции, вътрешни работи и правосъдие. Ние искаме да помолим госпожа Астола да остане в залата, тъй като продължаваме по дневния ни ред. Следващата точка ще бъде разгледана при закрити врати. Ще обсъдим въпроса за щита за личните данни в отношенията между Европейския съюз и САЩ. Онези, които имат право да участват в закритото заседание, моля да останат в залата, останалите да напуснат тихо. Благодаря.